Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Скъпи колеги, Така, уважаеми колеги, ще започнем нашата, нашата среща. Имаме доста натоварен дневен ред. Ето защо аз предлагам без да се бавиме, да навлезем в съществото на нашата работа. Най-напред първа точка дневния ред, приемане на дневния ред. Ако няма, ако няма възражения, дневния ред е прият. Точка 2. Съобщения на председателя, както обикновено нашето заседание се излъчва. Превод има на 16 официални езика на Европейския съюз, но нямаме днес гръцки, естонски, латвийски, малтийски, галски, шведски, словашки и хърватски. Всички останали езици са на ваше разположение. Dann Kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3. Äh, Може да преминем към точка 3. Отчет от последното заседание от 10 юли, 22-23 юли и от 4 септември, освен ако няма някакви възражения, тези протоколи от заседания са прияти. Така, преминаваме към точка 4. Вие поискате размяна на нея с представители на комисията, Главна дирекция за медели и развитие на селските райони и Главна дирекция търговия относно Меркосур и споразумението, подписано с групата страни от Меркосур, както и други въпроси, свързани с свободната търговия. И аз съм много щастлив да приема нашите, е, нашите колеги, господин Кларк от Генерал дирекция Земеделие. Мисля, че по-голямата част от вас го познавате, по-специално преизбраните членове, както господин Йогенсън от Генерална дирекция Търговия. И така вече вие ще прецените кой ще вземе думата пръв от името на комисията. Както знаете, споразумението с Меркосур е нещо, за което се говори много и през юли много разговаряхме с комисаря по този въпрос и по-специално се занимахме с отражението върху отглеждането на е да рогат добитък, птици и така нататък. Това са само няколко примера. Но възниква също и въпроса за географските означения. Това са въпросите, които ни вълнуват най-напред. И сме щастливи да ви приемем тук между нас. Имаме 20 минути. 20 минути вие имате всъщност. Вие ще прецените как да разпределите това време. Като целта, разбира се, след това да имаме достатъчно време да обсъдим нещата. Знае, че вече немалко колеги поискаха думата. Почти всички. Да, може би ще е по-добре да попитам кой не желая да се изкаже и комисията. Добър ден, господин председател. Аз съм директор за международните отношения в DG Agri. С мен е Матиас Йоргансън, който отговаря за Латинска Америка. Ще кажа няколко думи за сълскостопанският компонент на споразумението Меркосур, а Матиас ще навлезе в повече подробности, съдържание и друго, което не е свързано пряко с земеделските продукти и как ще се развият нещата в следващите месеци. Нека само да кажа няколко думи в началото това е от економическа гледна точка най-голямото и обширно споразумение, което е подписано в последно време, много повече, по-голямо от това с Канада или Япония. Това е шестият ни търговски партньор. Меркосур има много тесни връзки с целият наш регион и това, че успяхме да постигнем споразумение, мисля, че е много ясен сигнал, който отправяме на останалия свят, на Съединените щати, на господин Трамп, че ЕСЕ и Латинска Америка са отворени за бизнес. Те е, са привърженици на отворените пазари, противници на протекционизма. Това е, е всъщност е, така е, цокала на това споразумение. Що се отнася до сълскостопанския компонент, не мога да твърда, че не беше трудно. Преговорите бяха много трудни. Е, Меркос, Меркосур е много конкурентен износител в е, света и износа беше техен приоритет така че не можехме да постигнем споразумение без да направим някои отстъпки в областта на земеделските продукти. И направихме някои е, така значителни отстъпки, като същевременно обаче се опитва, опитахме да запазим баланса между интересите на страните от Меркосур както и да защитиме най-чувствителните или уязвими селскостопански отрасли в Европа. Няма да, влез, да навлизам в подробности по отделните отрасли. Знаете, всичко това е, ам, а, достъпна информация. Тези Е, чувствителните е, отрасли са говеждо, захар, етанол, ориз. Ние дадахме, за, за тези отрасли ние определихме тарифни квоти, които са от определено количество. Тези а, квоти ще се въвеждат постепенно, примерно за говеждото до 2028 година. Същото въжи за птиците и етанола, както и за други продукти. Същевременно успяхме да убедиме страните от Меркосур да имаме сегментация в някои отрасли, отделни линии за отделните продукти от говеждо, например, което означава, че Меркосур не може да избира точно с кои само продукти да изнася. Като, като, като цяло сме пред, предвиждаме смягчаващи мерки, които кон, е, контролират достъпа до пазара и смягчават последиците върху европейските, за европейските земеделци. Също така има и механизъм за контрол, е, който ще установи е, дали има някакво неравновесие в даден отрасъл следствие на внос и тогава ще можем да вземем мерки за е, постигане на обратен а, е, обратно равновесие в е, отрасъла. Също така предлагаме и прилага, ще прилагаме и принципа на предпазливост. Що се отнася до чувствителните продукти, бих искал а, да спомена, че а, преговаряхме по една цялостна система за определяне на квоти, за да можем да управляваме потоците е, на внос е, чрез система на лицензиране, за да можем да избегнем изкривяванията на пазара. Смятаме, е, че, че сме постигнали разумен баланс. Един от така, едно от е, очудващо беше, че е, Меркосур също така беше много деф... преговаряше много дефанзивно. Те имаха много високи тарифи е, и мита в зададени продукти. И мисля, че трябва да разглеждаме не само това споразумение като е, от гледна точка на какво правиме, за да защитиме нашите отрасли, но от гледна точка също на е, възможностите за е, зехтина, е, свинското, маслините, шоколада, виното, е, които ще бъдат изнасани на пазарите на страните от Меркосур. Също така Меркосур пое ангажимента да защити 357 географски указания, които са от огромно значение за Европейският съюз и Европа е известна с качествените си продукти и ние ще продължиме да бъдеме на висотата на тази своя репутация и мисля, че това споразумение ще циментира, ако мога така да се израза, нашата репутация. Имаше и много критики, които според които това споразумение ще подкопае нормите, свързани с човешкото здраве и екологичните норми. Нищо не е по-малко вярно от това. В споразумението са записани всички мерки, които да изискват от вносните продукти от Меркосур да бъдат, да съответстват на нашите е, норми и ще, ще продължиме да прилагаме нашите стандарти. И още нещо. Имаше също така тревоги, свързани с бъдещето на околната среда и промените в климата. Мога да ви кажа, че е, резултатите биха били по-скоро положителни, ако прочетете главата посветена на устойчивото развитие, ще видите, че в споразумението се, е, се, се настоява и е записано, че двете страни в никакъв случай няма да снижат стандартите в областта на околната среда, трудовите изисквания, че двете страни ще се придържат към международните конвенции и е, договори, включително и Бразилия, която ще трябва да спазва ангажиментите поети по силата на КОП 21 и също така съществува и е, механизъм за арбитраж, ако е, някои от страните не е взела необходимите мерки за постигане на целите за устойчиво развитие. Има много, разбира се, така сензационни публикации в медиите и така нататък, но аз ви приканвам да прочетете е, частта, която е, е посветена на устойчивото развитие и да видите, че всички мерки, свързани с е, климатичните промени и устойчивото развитие, са част от този договор. Е, моят колега. Благодаря, Джонатан. Благодаря за това, че очерта а, е, общите параметри на това споразумение. А, е, селското стопанство е много важен, важен компонент от това търговско споразумение в а, споразум е, много важен компонент, защото има известни чувствителни продукти в Европа, които трябваше да, да бъдат е, защитени. Е, Съзбрам във времето, кое, с което разполагам, бих искал да ви дам допълнителна информация относно цялостното споразумение, да, кажем, да кажа защо е важно, че постигнахме споразумение. Ще ви дам и е, допълнителна информация, която според мен е важна за вас. Знам, че вие се фокусирате върху сълскостопанските аспекти, но смятам, че е, трябва да имате представа от цялото споразумение и също така ще ви предоставя допълнителна информация до къде сме стигнали и какви ще бъдат е, последващите стъпки. Защо това е едно важно споразумение? Това споразумение е важно поради няколко причини. Става дума за един огромен пазар с 260 милиона жители, една от големите економики и един от големите партньори на Европейския съюз но от гледна от гледна точка на достъп до пазара, на премахане на митата. Е, това е, е от огромно е, значение, защото Канада и Япония бяха до сега много по-отворени пазари за Европейския съюз, отколкото беше Меркосур. Що се отнася до тарифите и митата, спест в момента спестяваме 500 милиона с споразумението с Канада, около милиард с Япония, докато е, спестяванията от гледната след влизането в сила на Меркосур ще бъдат от порядъка на 4 милиарда, колкото до услугите, Европейският съюз ще има възможност да предоставя услуги, особено в свързани с морски транспорт и така нататък. Този пазар беше до сега абсолютно затворен за Европейският съюз. Също така, Е, страните от е, Меркосур е, поеха ангажимента да ни предоставят достъп до обществените си поръчки. Споразумението беше подписано в един много ключов момент за международната търговия. Е, укрепвайки нашите е, отношения с е, тези страни момента беше също така много важен от гледна точка на инвестициите, тъй като Европейския съюз е най-големият инвеститор в е, Латинска Америка. Е, знаете, че Съединените щати в момента се опитват е, да увеличат влиянието си и присъствието си в Латинска Америка и Китай също който в момента е най-големият търговски партньор на е, Южна Америка. Така че е, споразумението е важно от много гледни точки. То бе подписано е, и в контекст на известна несигурност в цялостната конюнктура на международната търговия и ще даде възможност за по-устойчиви търговски а, отношения. Нека да се, да се... Но да видим какво сме постигнали. Постигнахме а, така печалби, ако мога така да кажа, в три области. Първо, достъп до пазара на промишлени и селско-стопански стоки, също така много по-добър достъп до за предоставяне на услуги и до обществените поръчки. Също така приемане на правила, които дават възможност за много по-стабилно и плавно провеждана търговска политика, включително и в области като авторски права, интелектуални права и така нататък. Също така да погледнем защо достъпа до пазара е по-добър. Постигнахме ли, либерализиране на около 90% от пазара, т.е. премахване на тарифи и мита за важни продукти като маш, машини, но включително и вино и е, зехтин. Мисля, че това наистина е добър, добро постижение, както и защитата на географските указания. В областта на услугите наистина постигнахме много. Преговорите бяха много трудни, не само по земеделският компонент, но също така компонента промишленост и компонента обществени поръчки. Разбира се, можехме да постигнем много по, да, по-бързо резултати, но ако искаме резултатите да бъдат наистина добри и това, това споразумение да бъде добро за Европа от гледна точка на услугите в морския транспорт и други. Трябваше да преговаряме по-дълго, колкото до обществените поръчки в страните от Латинска Америка и по-специално в страните от Меркосур. Е, се извършват много строителни работи, има много голяма дейност, е, така че е, европейските фирми са най-големите инвеститори в латински в тези страни мерки и правила е, постигнахме е, сближаване на перцепцията за е, правила и мерки. Естествено, записахме принципа на предпозливост, приемен от страна на е, Меркосур на нашите стандарти в областта на автомобилостроенето и резервните части. Е, също така ние в крайна сметка успяваме на практика да наложиме нашият начин за организиране на конкуренция и прилагане на правила за сметка на Китай и Съединените Искаме да насърчаваме европейските ценности. Освен това имаме и глава за устойчивото развитие. Главата за устойчивото развитие е публикувана още през юли. Има задължение да се ратифицира споразумението Меркосур, като а, приложението му е непосредствено след това. Смятам, че когато става въпроса за промените в климата, това е много важно постижение. Това е първият случай, в който Бразилия застана на наша страна, на страната на Европейския съюз, когато става дума за противодействие на измененията в климата. Бразилия потвърди отново своя ангажимент и ефективното изпълнение на споразумението за климата също е заложено. Бразилия се задължава да намали емисиите си от вредни емисии, да спре незаконната сеч, включително и в бразилските амазонски гори. Като се предвижда и защита на трудовите права. Къде се намираме в момента и как ще продължим напред? Знаете, че това е споразумение за асоцииране. Това не е само търговско споразумение. Не става дума само за земеделска търговия за, и не е само за търговия. А, става дума за много по-широко обхватни връзки и асоцииране между ЕСА и Меркосур. Това е много важно да се знае, защото е, споразумението ще е от е, значение и за селското стопанство. Има и глава е, посветена на тази област споразумението. Предвижда се достъп до земеделския пазар. Включени са и важни въпроси, като благоденствието на животните, и други. Предвижда се и по-широко обхватно е, сътрудничество на политическо ниво. Външната служба договаря политическия стълб на споразумението. Ние работим от наша страна с Меркосур по а, правната страна на договор на споразумението. Има глава и за защитените географски обозначения и за интелектуалните права. Всичко това е публикувано. Има технически корекции в текста. Говорим за стотици и стотици страници и трябва да сме сигурни, че всичко е свършено както трябва. Когато сме готови с това, ще бъде преведен текста и всички ще получите предложението на комисията. Това ще стане, може би, през втората половина на следващата година. Ако всичко върви както трябва, работата, разбира се, напредва. След това текстът ще бъде изпратен на Европейския съвет, на Европейския парламент. И в началото на 2021 вече окончателният вариант ще ви бъде предоставен. Може би бях малко пространствен, но исках да ви разясна всички останали аспекти. Благодаря ви за вашето изказване. Благодаря и за вашите разяснения. Започваме с координаторите. Има много колеги, които поискаха да вземат думата, затова ви моля да се вместите в рамките на една минута, за да може да чуете и отговори на вашите въпроси. Колегата Дорфман. Благодаря, господин председател. Разбирам, разбира се, това, което каза комисията, че се прави опит споразумението да е възможно най-удачно. Може би трябваше подготовката да е по-добра, както и съобщението за сключване това споразумение беше изпратено на парламента през един уикенд. Това не допринесе за доброто политическо отношение тук в нашата институция. Меркосур обхваща ам, търговската част, разбира се, от друга страна и земеделието. Споразумението е а, трудно от гледна точка на селското стопанство. Аз идвам от регион, който е земеделски. Има интерес за износ на а, земеделски продукти. Земеделските продукти е, са много важни и има е, значителен износ от Меркосур към Европейския съюз. А, но пък нашия интерес е, не е непременно същия в обратна посока. Имаме два-три продукта, които не бяха споменати като захарта, говеждото. Те са проблемни в Европа. 300 евро на тона е цената на захарната тръстика. Имаме постоянно наличие на говеждо на нашите пазари. От гледна точка на селското стопанство трябва да разглеждаме това споразумение много критично. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Джон Кларк експерт от Генерална дирекция Търговия. Както каза и колегата Доров, това споразумение е много проблематичен от гледна точка на замеделието. И директора Кларк подчерта, че това са много чувствителни области за земеделието и са така, че има притеснение си спомням в областта на месата, на пирското месо, за харта и други аспекти, които касаят и зеленчуци, плодовете и зеленчуците. Но един от аспектите, който мисля, че е добре да подчертаем, това е истински... Нямаше достатъчно дискусии в парламента и за съжаление, това не е пълно участие на парламента в тези разговори. Смятаме, че това е един много важен, много важно споразумение в различни сектори, но очевидно е, че сектора на хранително-вкусната промишленост и земеделието е много важен. Освен това, ми се ще тази година да има по-силно участие и да видим как ще работят клаузите, предпазните клаузи. Благодаря, колегата Мело. Господин председател, благодаря ви. Господин Кларк, благодаря ви за вашите разяснения. Скептично съм настроена въпреки всичко към Меркосур. Смятам, че в Европа сме добре снабдени с токи в момента не мога да си представя къде точно е баланса. Ние произвеждаме на високо ниво, спазваме все повече изисквания, все повече разпо... стандарти, свързани с благоденство на животните, техния транспорт и така нататък. нашите граждани искат все повече регионални продукти. Сега казвате, е, да, че няма да има толкова голямо значение, ще има малко влияние върху а, маржа на продуктите на пазара, но не смятам, че нашите земеделци ще повярват на това. Все още няма мнозинство в парламента за, по това споразумение. Какво, е, какво ще се случи, когато ам, когато, какво ще случи, когато количествата а, бъдат отказани, не бъдат внесени, да речеме, стотици тонове говеждо, които ние не искаме да се внесат. Какво ще се случи в такъв случай? Колегата Пито. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да задам максимално въпроси за минимално време, защото има много реакции по този проблем с Меркосур. Най-напред по формата. Аз е, слушах двама служители, които казаха, че ще започне, това нещо ще започне утре. Добре, как ще въпроса с консултацията с Европейския парламент, с съвета? Би било редно демокрацията да обясни, преди да ни се каже, как, че нещата почват утре. По въпросите е, за свободната търговия, ние няма да поставяме интереса от това, но защо пък трябва да се говори непрекъснато за храната като е, обмен на пара за компютърния пазар, пазара на колите и така нататък. Ние тук може да произвеждаме същите е, хранителни продукти, каквито се произвеждат в Меркосур. Няма нужда да ги внасяме. Говорите за напитките, е, няма нужда от Меркосур, за да подчертаваме едно признато е, марка коняка си е коняк и ще си бъде коняк. Относно своята и е, генетично изменените храни, може да се притесняваме, защото Меркосур изнася максим... много соя, докато Европа винаги е против, била против Европа, против слоя. Говори се за обезлесяване, говори се за управлението на незаконното обезлесяване. Ние нямаме нужда от Меркосур, за да, го, да, да работи по този въпрос. То, из, необходими са допълнителни обяснения и ми се ще това досие да бъде малко по-сериозно представено преди да влезе в е, земеделската комисия. Благодаря. Колегата Давид. Já bych eh, především chtěl konstatovat, že mám velké pochyby. Благодаря. Имам съмнения, свързани с задълженията, които бяха споменати. Трябва да знаем какво е отношението на президента на Бразилия към споразумението. Виждаме, че той в момента не иска да опазва горите в Бразилия. Как ще си представим такова нещо? В момента обемите от селскотопански продукти са огромни и сега предимствата, които вие споменахте. Не виждам нещата в толкова позитивна светлина. Може би, ако бъдат внесени прекалено много продукти, бихме могли да загубим работни места. А, това също е голям проблем. Пазарът да бъде отворен за продукти от Меркосур би означавало, че по този начин проваляме нашата европейска продукция. А и говорим за стратегически важни продукти. Благодаря колегата Кучмит. Rzeczywiście, panie przewodniczący, panie dyrektorze, ja także... Благодаря. От името на моята група искам да изразя максималното притеснение по повод този проект, това споразумение. Същата комисия каза, че страните от Меркосур са по конкурентоспособни в областта на земеделието и то в световен мащаб. Какво означава това? Земеделските, всъщност, европейските земеделци се, трябва да се предадат, така ли? Така че тук се говори за една клауза, за гаранции, която цели да предотврати изкривяването на пазара, но се страхувам, че, за съжаление, не, тази клауза няма да може да се приложи толкова бързо. Има много споразумения, които междувременно се натрупат с Украина, с Япония, сега Меркосур. Но Европейската комисия е в състояние да изчисли, да прецени е, влиянието на тези споразумения върху европейските земеделци. И последното, Говори се за е, човешкото отношение към животните. Според мен няма да може е, да преценим какво прави Меркосур отношение. Благодаря от колегата Фланинга не е тук. Предлагам да продължим сега с отговорите и след това ще продължим допълнителните въпроси. Благодаря ви. Ще се опитам да засегна всички въпроси. Матиас ще ме подкрепи относно специфичните сектори, които бяха споменати и които представляват загриженост. И най-вече говорим за квотите за захар, за говеждо месо, отнасящи се до Меркосур. Нека да ви информирам, че захарни, е, квотите за захарта не са нещо ново. Тези количества не са нови, не им предлагаме нищо ново. Това, което сме направили по време на преговорите е да предложим на Меркосур нулеви тарифи е, на съществуващите квоти на СТУ. Няма нови а, квоти, които се предвижат и които ще натоварят Европейския съюз. Ограничили сме отстъпките за по-малко от 100 000 тона говеждо, 1,3% от европейското производство. Не говорим тук за голям дял от нашето производство в никакъв случай. И в допълнение Квотите ще въжат за 6 години. Ще има 7,5% налог, който ще се удържа. Говорим за замразено и свежо говеждо, прясно говеждо месо. Качеството трябва да е високо е, с замързеното месо, говорим за по-низко качество от прясното месо и за това няма да има голяма конкуренция в е, сегмента на прясното говеждо месо. Имаме много добри защитни механизми, които могат да бъдат задействани микновено и смятаме, че пазарът ще остане балансиран за тези чувствителни сектори и няма да бъдат дестабилизирани от вноса от Меркосур. Освен това, извършваме кумулативна оценка на въздействието, която ще тече през следващите месеци. Ще видим какъв, какъв ще е кумулативният ефект върху всички наши споразумения, включително и Меркосур, включително Япония включително и въздействието на Брекзит е, се оценява. Не знаем какво ще е въздействието все още. Ще видим какъв, какъв ще е кумулативния ефект. В началото на 2020 година ГД извършва това проучване съвместно с ам, Общия изследователски център. Има и други неща, които бяха засегнати. Спомена се благоденствието на животните. Матиес каза, че има разпоредба за сътрудничество, свързано с хуманното отношение към животните. Говорим най-вече за страните от Меркосур – за това, че трябва да се придържат към световните стандарти. Има и условие, което е свързано с експорта. Може да има износ само с нулеви а, тарифни а, ставки. И тук говорим само за кокошките носачки. Беше споменат и друг проблем, свързан с геномодифицираната соя. В момента ние внасяме соя от Бразилия, от Аржентина, от САЩ на е, нулеви тарифни ставки. Е, геномодифицирана е тази соя наистина. Споразумението от Меркосур няма въздействие върху търговията с соя между ЕС, Аржентина и Бразилия. Говорим за нулеви мита и а, това е така. А, в споразумението от Меркосур а, това ще се запази. Тези нулеви ставки ще се запазят. Друг проблем, който беше споменат е за обезлесяването. Отново, както и Матиес каза, ще привлека вниманието ви а, към главата от споразумението, свързана с устойчивото развитие. Тя е много всеобхватна. Включва и устойчивото управление на горите, залесяване, спазване на международните стандарти, освен това и схеми за управление на горите за залесяване от милион хектара на година през следващите години. В главата има и обвързващи ангажименти за опазване и подобряване състоянието на горите. Това всичко е заложено в търговското споразумение. A... Uh, Благодаря, Джон. Мисля, че ти отговори на всички специфични въпроси. Бих искал само да се спра на а, тревогите, свързани с целия процес. И а, желанието на членовете на комисията да бъдат информирани, да участват и да упражнат надзор. Ние сме абсолютно съгласни с това. Имате възможност да да вземете отношение по всички отрасли, промишлените, а, селското стопанство и така нататък. Знаете, че ще минеме през... ще приложиме демократичен процес демократична процедура за ратифициране, Той ще се започне с вас в края на следващата година, в края на 2021 всъщност. Междувременно ще продължиме да работим абсолютно прозрачно и ще прилагаме принципите на прозрачност, такива каквито бяха и по време на а, преговорите е, ще, готови, готови сме да а, дойдем и предоставим информация на вашата комисия, на всички други а, е, комисии, които пожелаят това. Всички документи са публикувани и се надяваме в най-скоро време да можем да, да публикуваме и графиците. Така че надяваме се, че ще можем да продължиме да обсъждаме тези проблеми с вашата комисия и с всяка друга комисия, която би била заинтересована от това. Благодаря. 31 колеги, които искат да вземат думата. Първо, нека да ви помоля да се вмесите в рамките на една минута. И иска ли някой колега още в допълнение да вземе думата. Ако не, ще а, приключим с а, изказващите се и списъка. Колегата Хойтема. Благодаря, господин председател. Аз съм за търговията и смятам, че протекционизма е вреден за европейските граждани и фермери. Но въпросът е да има баланс и въпросът ми е следния. Можете ли да потвърдите, че има абсолютно равновесие между е, селското стопанство и другите отрасли и дали е, селското стопанство не е, е пожертвано за сметка на промишления сектор и услугите. Е, и как е, ще се осигури равнопоставеност на правилата? Аз искам да видя какви ще бъдат резултатите от оценката на влияние. Понякога се страхуваме да прибегнем към това, защото ни е, ни е страха от политическите последици. Благодаря, господин Цведо. Благодаря, господин председател. Аз съм за свободната търговия. Затова не, но не, разбира се, не, не смятам, че трябва да жертваме един отрасъл за друг. Според мен е, Меркосур е, е много добър е, достъп, много добър пазор за някои наши продукти, като включително маслини, зехтин, но се тревожа и за бъдещето на някои плодове на и на меда, както и на говеждото месо. Защото мисля, че Европа и Европейският съюз не трябва да изоставят нашите животновъди на съдбата им те не трябва да стават жертви за, на един на едно споразумение, което само по себе си е добро за всички. Тоест, аз искам от Европейската комисия да защити е, точно тези е, наши земеделци. Клара. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата представители на комисията и аз съм противник на, протекционис... на проце... протекционизма, но а, знаете, че това, това споразумение беше много спорно от самото начало, защото как да обясниме на нашите земеделци, че трябва да бъдат в конкуренция с начин на производство, който е тотално различен от нашия. Най-важното е да има реципрочност. Сега, има и някои отрасли, които са много по-чувствителни, като например а, а, ориза или а, плодове като портокали и е, отра, отрасъла, портокалови сокове и говеждото месо. Трябва да се... Защо не, е, защо не е направено преди това оценка на въздействието? Защо нямаме е, резултати преди да е, сключиме съответното споразумение, госпожа Дайкел? ich möchte es е, sehr, sehr е, knapp machen. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Не бих искала само да представям гледната точка на земеделците, но също и на обществото най-общо. В действителност в Меркосюр няма ясни правила, които да са въведени във връзка с различните начини на управление. И Болсонаро, президента, ще продължи да работи както, както преди. Не бихме искали да има някакво споразумение, което да вреди на гражданите околната среда. Казахте, че гората ще бъде защитена, но в споразумението се казва, че ще се насърчава и развиват трайните продукти от дърво, като се държи сметка за правилата на страната, където се извършва реколтата. Тоест, Бразилия ще е, казва, че сега вместо 5 хектара ще гори 20 хектара гора, така че ние нямаме възможност да повлияем върху това, защото документите казват, че това са правните разпоредби на страната, където се извършва реколта, които се прилагат. И всичко това ще бъде противно на гражданите околната среда. Така че ще имаме е, дървесина, която няма да спазва нормите. Благодаря. Благодаря. Е, благодаря, че признавате стандартите в Европа за камионите, но тези стандарти не съществуват, когато става дума за животните. Има стандарти за клане, но стандартите за отглеждане, производство и транспорт, които са нашите норми, те не се прилагат. Така че имам един въпрос. В случай на не спазване на тези стандарти, Европейското, Европейския съюз има възможност да събере панел, за да обсъди тези въпроси и докладът от този панел ще бъде публикуван. Това ли е нашия механизъм за санкции в случай на не спазване на нашите стандарти или спазване на стандарти различни от нашите? Благодаря. Благодаря, господин председател, благодаря на представителите на комисията, но аз трябва да кажа, че си оставам доста притеснена и, за, и европейските земеделци също са притеснени, защото за известен брой чувствителни области, качествените и тарифни промени бяха нанесени, което се говори се за клаузи за предпазване, за клаузи ново поколение. Може ли да ни кажете малко повече за случай, примерно, на е, дестабилизация на европейските пазари, какви ще бъдат, е, какъв ще бъде ефект от е, предпазните клаузи. Освен това, известен брой държави членки казаха, че не желаят да, почертат, да подпишат споразумението, както и национални парламенти. Добре, как комисията Счита ли комисията, че е необходимо да предложи едно временно приложение на това споразумение? Колеги Ропе. Благодаря. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Е, iš tikrųjų, man nesuprantama yra tų. Благодаря, господин председател. Наистина не разбирам защо трябва да е, разкарваме селскостопанските продукти напред и назад. В момента е, сме а, е, загрижени за промените в климата, а също времено е, ще у, увеличиме а, е, транспорта, превоза, разстоянията. Казвате, че 4 милиарда ще бъдат спестени от мита. Да, добре. Може би за търговците това ще е добре. Но селския стопанин какво ще, какво ще бъде неговът, каква ще бъде неговата печалба? Господин Агилар. Господин Агилар. Eh, Благодаря. Искам да говоря за економическите перспективи на Меркосур. Сега, вие представяте нещата така като нещо много розово, но боя се, че не е точно така. Е, селските стопани а, е, изпращат много противоречиви сигнали. А, е, има, а, например, а, това, това лято бяха внесени портокали през, а, ин, ин, през Амстердам, от Южна Африка и така нататък. И те бяха абсолютно развалени. Същевременно беше не добра конкуренция за испанските портокали. И какво въобще и какъв ще бъде всъщност, какви ще бъдат последиците за е, селското стопанство? От, откъде ще дойдат парите, за да се компенсират у нези селски стопани, които бъдат засегнати от е, договора? Да, разбира се, има някои отрасли, които ще са певчеливши, като примерно е, вино и, е, зехме, и зехтин. И какви ще бъдат е, изискванията, които трябва да, да изпълнат селските стопани, които ще бъдат засегнати от последиците на, тази, на това споразумение. Господин Рус. Благодаря, господин председател. Исках да привлека върху да привлека вниманието ви върху географските наименования. Това има един компромис, който представлява риск в случай на посекото и пармиджаното, например. Се произвеждат много имитации. И е, това е един дълъг период, който може да ни направи така, че да загубим пазара. Така че този период за преходен период е много важен. С хранителната сигурност, свързана с Меркосур и отхвърлянето на латиноамериканските пазари, сме много притеснени относно фитосанитарните условия. Какъв, какви са възможностите за контрол на бразилското производство? И бихме искали също да се окаже натиск в правителството, не само за относно горите, но и за засилване, да се засилят контролите и да се борят срещу корупцията между производители, които гарантират тези стандарти. И това може да компрометира сигурността на нашите граждани. Това е също и не лоялна конкуренция за нашите производители. А колега Йогер, Panie Przewodniczący, mówił Pan 28 czerwca, podpisano porozumienie. Благодаря. Беше подписано политическото споразумение през юни, с което започват преговорите, които ще продължат две години. Така че иска да знае едно нещо. увеличиха концесиите по отношение говеждото месо. Струва ми се, че това не беше предвидено. Освен това, комисията предложи също предпазни двустранни клаузи, специфични за всеки сектор. И защо? Трето, е, когато се говори за отстъплението в областта на говещото месо, комисията взе под внимание отрицателните, потенциалните отрицателни въздействия на Брекзит без поразумение и кои държави членки, колко държави членки ще могат да предприемат това споразумение. Комисията знае ли колко? Благодаря, колеги Лепретон. Euh, Благодаря, господин председател. Господин Кларк се опита да бъде успокоителен и припомни, че има гаранции и механизъм, предпазен механизъм. Но френските замеделци са много притеснени. Вече се срещнах с, е, във Френ с тях. Техният синдикат го потвърди. И техните притеснения са напълно оправдани. От един номер в Франса Грикол е, е, е записано това и там са записани ужасни цифри. Това, което е, сме се ангажирали да внасяме повече, това са 99 милиона тона говеждо месо, 180 милиона тона пилешко, 180 милиона тона захар и 560 милиона тон етанол. Това са цифри, които са много очевидни. Не знае дали господин Онгенсен обясни, че договорът е интересен в други области за промишлеността, за достъпа до обществени услуги и така нататък. Господин Филган разкри нещата, това е в едно споразумение, че не може да се спечели във всички области. Откъдето моят въпрос, дали не жертвате земеделието за сметка на други сектори? Vielen Dank. Gab es eine Übersetzung? Благодаря ви. Имаше ли проблем с устния превод? Може ли по... Може ли а, да усилите звука на немския превод? Едва чувам. Техник, кан иманд хелфен? Може ли някой да помогне на колегата? Окей. Okay. Dann äh, kommt der Колегата Яр. Благодаря, господин председателю. Защитата на климата, опазването на климата беше споменат. Има и механизъм за е, разрешаване на споровете и опазване на горите. Кога ще се проведе лаксумовия тест? Какво ще се случи? ако стане ясно, че има някакви проблеми. Благодаря ви, че се вместихте в отреденото ви време. Благодаря, господин председател. Като нов член на Европейският парламент, все още мисля, че комисията има добри намерения и за това ни представи е, това споразумение в красиви краски. Но когато говоря с селските стопани, те се чувстват пожертвани за сметка на други те просто са пожертвани за таблетка шоколад или бутилка вино. Така че трябва да се вземат някакви мерки. отлично знаете, че превенцията е по-добре от лечението. Какви превентивни мерки ще бъдат приложени, за да могат чувствителните отрасли да не пострадат? и да, се заним, да помогнем наистина на нашите земеделци. Господин Груйсън. Благодаря, господин председател. Аз не съм против търговията. Трябва обаче да има равнопоставеност глави 6 и 14 за устойчивостта и за хуманно отношение към животните трябва да се внимава при обмяната на информация. Споменава се сътрудничеството. Комисията посочи какво е постигнато, а именно, че Меркосур ще се придържа към всички стандарти в областта на околната среда и така нататък. Това е добре, но какво е новото в този договор? Какви са обвързаностите? И може ли да назовете три стандарта? които благодарение на Меркосур ще бъдат постигнати, така че страните от Меркосур да се придържат към тези стандарти и да ги изпълняват, те да са свързани с хуманото отношение към животните. Колегата Репирик. Благодаря, господин председателю. Аз се присъединявам към въпрос на колегата от Нидерландия. Е, трябва да има споразумение, което да е равнопоставено между двете страни какво ще е въздействието върху цялостния пазар? Не сме чули вашата оценка все още. И към въпроса на господин Петър Яр за обезлесяването. Комисарът Тимерманс говори вчера за споразумението за климата. Това съвместимо ли е, е с стотиците хектари гори, които се унищожават в момента? Много е важно да знаем как ще подходим дали ам, ще заложим на износа или ще заложим на вътрешния ни пазар. Благодаря ви. Благодаря колегата Буда. Благодаря, господин председател. Скъпи експерти, ние не черпиме информация само от медиите, а и от земеделците, от селските стопани, които знаят, че бюджета на ОСП се намалява. така че ще могат ли нашите фермери да удържат на пазара? Как ще се запазат стандартите на производствена единица? в крайна сметка страните от Меркосур е, нямат е, правила, а нашите селски стопани са подложени на много строги правила. Второ, е, изследването на службата за изследване казват, че ще има 7 милиона. Първо. Сега трябва да кажа на другите колеги, че трябва да се придържат към времето си, за да могат всички да вземат думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите от комисията, че поизясниха малко нещата, но за съжаление не сме много успокоени с това споразумение. Мисля, че нямаме необходимата информация, която да ни позволи да оценим условията, при които и да проверим също и производството в тези страни. Казахте одеве, че условията за производство ще се променят в тези страни и благодарение на това споразумение. Само, че нормативната уредба, която е в сила за земеделските стопани, животновъдите, се спазват сега, в настоящия, в момента, така че е недопустимо да имаме повече, да нямаме достатъчно информация, за да може да се успокоим като професионалисти. Дайте ни възможността да проверим условията за производство преди да внесем нашия континент продукти, които не спазват е, изискванията на Европейския съюз. <clears throat> Благодаря отново. Нека да се върнем на това. Да, европейските земеделци с, а, с, изпитват тревога относно много от разпоредбите на това споразумение. Ние сме отговорни да а, им помогнеме. Можем сега да споделиме и да разговаряме по всички подробности на, то, на, то, на това споразумение, за да можете вие да обясните на селските стопани и на цялото общество, че това споразумение не е такова, каквото бе обрисувано в пресата. Не се жертва селскостопанският отрасъл за сметка на промишления отрасъл. Опитах се да го обясна, но безуспешно безуспешно. Да, направихме отстъпки, но в никакъв случай не, не сме пожертвали селското стопанство за сметка на другите е, отрасли. Ние дадахме на Меркосур това, което е добре за тях, като същевременно е, запазихме и защитихме нашите интереси. Сега по-конкретно 7 милиарда – които бяха споменати от колегата. Не знам откъде идва този, тази цифра. Това беше публикувано в медиите, но не е от научната служба. Така че това няма нищо общо с действителността. Второ. защо не е направена усъвременена оценка на въздействие. Преди две години бе направена такава, където описахме един, един хипотетичен сценарий на либерализи... либерализиране, включително в отрасъла говеждо. И след последствие на тази оценка решихме да не либерализираме е, отрасъла, а да запазиме тарифни квоти. От края на юли е, вече разполагаме с окончателните резултати, защото до тогава беха, се продължаваха преговорите и сега ще можем да усъвременим оценката на въздействие. Както казах, ще го направим след, през следващите месеци и ще, се, ще включиме също така и, и последиците и, и от Брексита, тъй като за сега нямаме никакво понятие какво ще бъде това. А, ще направим тази ще направим и оценка за ориза, птиците, млякото на, пудра, на прах и други през 2020 година, след като е, успееме да направим анализ на последиците от е, е, Брексита и парламента, разбира се, ще бъде течение на всичко. Колкото до ефективността на предпазния механизъм, да, предпазният механизъм е ефективен. Европейският съюз не трябва да се поколебава да го използва, когато е необходимо. Е, знаете, че го задвижихме за, е, в отрасала Орис, за да предотвратиме вноса от Камбоджа и Миянмар на известни количества. И знаете, че е, този механизъм може да бъде задвижен много бързо. Той може да бъде да бъде в сила продължение на 4 години наведнъж в един срок от 18 години. Така че това е един много ефективен и силен механизъм и ако а, има някакви, има причини, ако има а, опасност от изкривяване на пазара, то този механизъм ще бъде задвижен. Колкото до проблема свързан с горите и горското дело, както каза госпожа Нойхъл. главата за устойчиво развитие не подлежи е, и не е, е, включена с, в механизма за арбитраж. Ние не знаете, че ние не, вяр, не сме а, привърженици на а, наказателни мерки, а, а, а по-скоро на диалога. И а, ние, ако бяхме включили а, тази е, глава в е, механизма за арбитраж. Просто мисля, че нямаше да се стигне до подписване на договореност. Но същевременно имаме доста силен лост е, за налагане на стандарти в областта на околната среда, на промените в климата и така нататък. Колкото до благосъстоянието на животните, искам да припомня, че и без това споразум... без това споразумение е точно нашите правила за превоз и клане на животни въжат за трети страни. Тоест, Меркосури днес трябва в вече да прилага нашите норми за превоз и клане. Също така географските указания, просеко и сиренето пармиджано. Мисля, че трябва да, да благодариме на а, звездите, че а, под тези марки се продаваха на, пазури, на пазарите. Те казаха, че искат да ги запазат за винаги. Успяхме обаче да, е, да постигнем срока за промяна на тези е, об, об, обозначения и указания в рамките на 7 години. Също така, е, контролите, извършвани в Бразилия на износ, месото, което се изнася, износото месо, ще ми, доколкото, доколкото знам, един колега ще ви представи системата за контрол, която е въведена в Бразилия в тази област. Благодаря ви. На първо място е много важно да се присъединя към това, което каза Джон. Ние не сме жертвали нашето земеделие ам, за сметка на износа и економическия интерес. Има ясен, ясно послание от съвета и от парламента, че не говорим за нещо такова. Ние сме много внимателни ам, да имаме добър резултат и от двете страни да се а, правят отстъпки, да се поемат ангажименти. Ние, разбира се, отново можем да се срещнем с вас и да ви обясним за какво става дума. Нещо друго. Оценката на въздействие. Друг важен въпрос. Казахме, че ще се извърши оценка на въздействието на устойчивостта. Очакваме мещинен доклад, който ще бъде публикуван през началото на октомври. И освен това, след като бъдете информирани, можем да проведем дискусия тук в парламента. Друг въпрос за това как ще се подходи в държавите членки и как ще се прилага споразумението и по отношение на обществените поръчки. Не на последно място имаме съгласието на всички държави и членки, свързани с резултатите постигнати от преговорите. Изправени сме пред предизвикателства, разбира се. Много неща трябва да се разясняват. Предоставяме необходимата информация на заинтересованите страни. Провеждат се и дискусии в националните парламенти. Относно изпълнението на разпоредбите, има решение, по-скоро за съвета, а не за комисия се отнася това. Ако съвета иска да премине към изпълнение на разпоредбите, това е нещо, което ще предвидим. Това сме го правили в други случаи. Има търговски споразумения, споразумения за асоцииране, които са сключвани до сега и те всички са били обекта на временно приложение, временно изпълнение. Ще кажа, че ние работим заедно с представителите на държавите членки тук в съвета. Отговаряме на всички искания за предоставяне на информация и ам, взимаме предвид и това, което се обсъжда в националните парламенти. Държавите членки имат своите отговорности, ние обаче оказваме подкрепа доколкото можем. На нашата интернет страница се публикува актуална информация по споразумението, по постигнатия напредък. Има много неща, които са свързани с отделните държави членки. Благодаря. Следващия кръг от въпроси колегата Катайн. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission edustajille. Благодаря. Искам да благодаря на представителите на комисията. Всичко е много важно в това споразумение. Има много възможности за износ за европейските предприятия. Обаче безопасността на хранителните продукти също е нещо много важно за нас. Това не трябва да го жертваме за е, сметка на търговията. Ам, не трябва да забравяме проблема и с микробната резистентност. Това всичко трябва да се има предвид. По какъв начин ще се регламентира в това споразумение защитата на потребителите, а в частност и по отношение на безопасно, безопасността на хранителните продукти? В страните в Меркосур относно а, микробната резистентност. Ам, прави ли се нещо там? До каква степен този въпрос е засегнат? И възможно, и възможно ли е стандартите, европейските стандарти да бъдат спазвани и там? Следващия оратор. Ами, добре, господин президент. Е É да dizer-se que um е só é Благодаря, Направено е това, което е необходимо, доколкото разбираме. Но това, което виждаме тук, ние сме изправени пред едно споразумение, което е огромна реформа в областта на свободната търговия. Това е много сложна реформа, освен всичкото. Ако погледнем нещата от Меркосур и това отношение европейските страни имат много притеснения. Така че имаме един въпрос към комисията. Пред всичко това разбираме, че споразумението може да се развие, което на практика това са милиони евро. Бих искал все пак да подчертая, че и да попитам комисията, че този парламент трябва да бъде информиран за това какви са притесненията, които са в този сектор. Какво е отражението на Брекзита? Каква ще бъде реформата на общата земеделска търговия? И ще предлагам на председателството да, на, и да ни поканат още няколко пъти, за да ни обяснат технически това споразумение. Може да има някои а, притеснения от политическо и техническо естество. Петинова, ich hoffe, Динам. Госпожа Фритинова, надявам се, не съм бъркала името. Ден, děkuji за слово. Я зde budu dnes asi v menšině, ale já tuto dohodu... Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви. Мисля, че това споразумение е добро и го подкрепям. Мисля, че либерализацията на и премахването на мита за някои продукти ще бъде добро за европейското земеделие. Да, знам и разбирам, че някои колеги са разтревожени, но а, мисля, че а, за предпазните мерки и механизми ще дадат положителни резултати. Но разбира се, не трябва да, да, да, им, да, да има неравнопоставяне. Трябва да има абсолютно равнопоставяне между двете страни. Трябва а, да премахнем административните пречки в някои страни, където административното бреме е прекалено много голямо. Така че трябва наистина да се премахнат излишните бюрократични пречки. Благодаря с Знаем, че свободната търговия има и положително въздействие. Има много голямо безпокойство сред замеделските стопани. Някои национални парламенти изразяват скептичното си отношение. Господин Юнкер, господин Тръмп а, си правят договорки. На това ставаме свидетели. Сега се планира да се внася соя от е, Южна Америка и че в Южна Америка могат и да се произвеждат автомобили, вече нещата са доста сложни и а, заради това, преди да получим предложението, е хубаво да видим какво ще е въздействието от това споразумение. Говори се за 1%. Ам, не звучи много, но 1% е, промяна в търговията може да означава 20% промяна в цената. Какво означава Брекзит? Ще видим много бързо какво ще е неговото въздействие. ще и осъществява се бърз внос и затова имаме нужда да чуем какви са заключени по отношение на устойчивостта. Колегата Покачини. Президенте, тутино. Благодаря, господин председател. Ние всички в тази зала имаме и сме изразяваме обществени, обществен интерес в различни области, по-специално в земеделството. Всичките фирми, всичките ферми са подчинени на този, това споразумение. И асоциациите, които на потребителите или които работят в околната среда са заинтересовани. Така че въпросът, който имам към комисията, вие комисари, какви интереси защитавате в този момент, освен на, на примерно на автомобилните немски компании? Колеги Кристенсен. Mange е herr formand. Det er på den dansk Øhm, som udgangspunkt så er jeg meget positiv over for, at øh, EU indgår øh, frihandelsaftale, ambitiøse frihandelsaftale. Има амбициозни е, споразумения търговски, но е много важно страните от Меркосур да бъдат подчинени на същите условия, каквито сме подчинени ние. Това е валидно и за пестицидите, антибиотиците, за човешкото отношение към животните, транспорта на животните, емисиите на въглероден двокис и така нататък. Не може да рискуваме в Европа това да загуби нашата продукция. Бразилия, в Бразилия нормите, които имаме в Европа, там не се прилагат такива стандарти. Така че аз питам комисията как ще гарантира комисията, че производители от Меркосур ще могат да постигат европейските стандарти. И какъв вид контрол, независим контрол, бихме могли да се да приложим в тази област. Колегата Доц. You, uh, uh, the... Благодаря благодаря на представителя на комисията, че дойдоха тук да ни информират. Знаем, че това споразумение се договаря от дълго време. Информирани сме вече по въпроса. Много от нас смятат, че настоящото бедствие в Бразилия и ам, пожарите в амазонските гори са нещо сериозно и се прави едва ли нарочно, за да се а, освобождават площи за земеделските стопани там на място, защото те са необходими след като споразумението от Меркосур влезе в действие. Между 2001 и 2018 година над 200 милиона хектари са изгубени в Бразилия. Това е площ голяма, колкото двойната площ на Обединеното кралство. Това са изгубени гори. заслужава ли се всичко това? Независимо че вие казвате, че много добре са свършили работата. Много земеделски стопани смятат, че ще се разрази сериозна криза, защото те не могат да се конкурират с производство на говеждо месо от Бразилия. Мащабите са съвсем различни. Освен компенсации, има нужда и от друго да се, да се окаже подкрепа, така че сектор на говеждо месо да прочъсвя, процъфтява в Европейския съюз. Следващи оратор. Благодаря. Комисията със сигурност ам, е свършила много работа. Говори се за нова сделка, ам, но пък ам, ситуацията сред ам, земеделствени стопани е катастрофална тъй като се въвеждат все повече стандарти и изисквания относно принципа на превенция. Какво означава това? Съществува ли нещо такова и в Меркосур, така както съществува в Европа? На следващо място, Европейският парламент е, е взел решение с голямо мнозинство а именно, че такова споразумение може да бъде сключвано само ако партньорските страни спазват същите социални стандарти, както и стандартите за хуманно отношение към животните. Как стои въпроса с това? Колегата Христов. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да поставя въпрос относно квотния безмитен внос, по-конкретно на меда Пчеларите в Европейския съюз са поставени пред редица трудности, проистичащи от промяната в климата, ефекта от монокултурното земеделие и използването на различни препарати. За голяма част от пчеларите в моята страна България, пчеларството е малък, но важен допълнителен поминък. По последна информация, в Европейския съюз за миналата година са произведени 230 000 тона мед, Търговският блок Меркосур произвежда близо 140 000 тона. От това количество близо една трета, 45 000 тона, ще може да се пласира безмитно в Европа, ако споразумението влезе в сила. Стойността на меда от Меркосур обаче и сега е по-ниска от себестойността на меда, произвеждан в Европа. Би ли пояснил представителят на Европейската комисия какъв инструмент за защита на европейските пчелари предвижда комисията в случай на силен натиск от страна на Меркосур, който със сигурност ще дойде бързо. Как и кога може да бъде задействан той, ако няма такъв? Какво предлага комисията? Благодаря. Благодаря, колегата Шойдрова. Я е, съм си позорně vyslechla ваше отповеди. Благодаря. Много внимателно слушах отговорите проследих цялата дискусия и виждам, че вие искате да намалите рисковете, свързани с въздействието върху земеделието. А, разбира се, има ползи за търговията от друга страна, но пък ще има сътресения в областта на земеделието. По какъв начин ще бъде компенсирани тези сътресения? Е, как ще бъдат компенсирани производителите на захар или на говеждо месо, защото производителите на захар а, трябва да отглеждат и захарна тръстика. Всяка минута в а, Бразилия изгаря един хектор в горите в Амазония. Искам да кажа, че не съм готова да подкрепя едно такова споразумение – Председателят Босонаро ни се смее и смята, че не трябва да се предприема нищо по отношение на пожарите. Благодаря ви. Някои колеги стават неспокойни, но все още следя тук списъка и а, давам думата в поредността, в която сте изявили желание да вземете думата. Колегата Ричи. Благодаря, господин председателю. Вече беше спомената финансовата помощ за сектора на говеждо месо, но какво ще стане а, с малките производители, които се занимават с отглеждането на традиционните породи? Какво ще стане с тях? Какви ще са мерките, които ще гарантират, че няма да се загубят традиционните породи? Искам да задам и въпрос, свързан с социалния аспект Отнася се до Меркосур. Господин Мер... Бощинаро направи някакви обещания и призова парламента да съблюдава спазването на международните договорености съвместно с международните на организация. По какъв начин може обаче в едно общество да се действа свободно? Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз съм нов член и съм от Австрия. Миналата седмица Националния съвет в, в парламента отхвърли споразумението от Меркосур. Земеделските стопани смятат, че това е правилно, защото е важно за тяхното оцеляване и най-вече за малките земеделски стопанства, които са многобройни при нас и с това сме известни. Европейската комисия ам, вижда, че от Австрия има противопоставяне. Още през юли помолих комисията да вземе предвид провеждането на проучване на въздействието върху чувствителните регионални земеделски стопанства. Дали това е взето предвид? Това да е свързано с производствените разходи, с, самото при стандарти и така нататък. Но так се сложило, че сама информация... Благодаря. Тази информация за подписването на споразумението е много важна, но това е свързано с и повишаване на цените на месото, говеждото месо. В Бразилия ние сме изправени пред масивни пожари в Амазонската гора. Всичко това е свързано с това споразумение. Какви ще бъдат предимствата за земеделските стопани? Може би няма да има печалба за никой. Някои страни, които произвеждат автомобили или в химическата промишленост, ще бъдат по... ще има печалба. Това споразумение едва ли ще помогне земеделския сектор и още по-малко полското земеделие, което е жертва на това споразумение, споразумението от другите споразумения, които се подписват. Следващият оратор има много кризи, кризи свързана, криз свързана с климата, с биоразнообразието, както и с ситуацията на земеделските стопани в Европейския съюз. И в такава ситуация искаме да подпишем споразумението Меркосур. За нас това е контрапродуктивно. Едно споразумение трябва да е инструмент за спиране на нелегалното обезлесяване в Бразилия. Но дали това е така? Какво ще направим, когато бразилското правителство легализира това обезлесяване? Или, да речем, ако агенцията, която трябва да проучи устойчивостта на горските масиви, не бъде финансирана в бъдеще. ние премахваме едва ли не а, всякакви пречки, за да дадем път на това споразумение и това още повече нажежава обстановката. Благодаря колегата Хойслинг и останалите, които поискаха думата в допълнение. Благодаря ви, че ми давате думата, въпреки че съм от Комисията по околна среда. Вие казахте предния път, че земеделието трябва да даде жертва. Сега някак си се изразявате по дипломатично. Оценката на въздействието трябва да бъде представена, а в същото време споразумението се отбелязва като успех. Видяхме е, как е, изглеждат еднаквите стандарти, е, как си представяте контрола на Европейския съюз на място. Ще има Знаете, че 35 пестициди там са разрешени, които в Европа са забранени. Как ще се извършва контрола върху тях? Как ще се отрази това и на европейските фермери? Освен това, казахте, че когато има конфликти, ще се търси меко решение. Господин Бощинаро каза вече, че има готовност в тази посока <laughs> и каза, че ако се предприемат мерки за противодействие на обезлесяването в страната, това ще е намеса в вътрешните работи на Бразилия. Така или иначе, те ще продължат да си правят каквото си правите до сега и с това споразумение ще, ще станат още по-уверени. Следващи оратор. Mesdames, Messieurs, Дами и господа, добър ден. Е, Иска да подчертая, че южноамериканския пазар се отваря сега за свободната търговия, докато нашите територии в Антилиите бяха забравени. Искам да подкрепя думите си. 12 европейски страни са сега против Меркосур. Аз самата съм земеделски стопанин такъв механизъм за защита, е, за какъвто говорите, за мен не е необходим. След като един земеделски стопанин закрие своята ферма, поради влизането в сила на Меркосур, ще бъде много късно. Освен това, не... качеството на продуктите, които се внасят, е, притесняват европейските граждани. Меркосур е всъщност много по-конкурентно способен, докато тази, тези продукти ние си ги произвеждаме в Европа и това ще бъде просто безмислена загуба на работа и за закрити ферми. Особено производителите на захар, ние живеем от захарта в а, а, а, нашите, на нашите острови. Какви са механизмите за защита на производителите на захар сега в Европа има много силни притеснения относно Меркосур. Какво е гаранция за нас, производителите на захар, какво ще бъде направено, за да бъдем защитени? Колегата, колегата Скот. Ох, да. So, um... Благодаря, господин председател. С малко късно се присъединих, защото бях с делегация от корено население в Бразилия, които ми говориха за екоцит и геноцид в Бразилия. Как, можех, как можахме на този фашист Болсенаро да как му, как му позволихме да има зелена светлина и да си гори горите. Разбираме, че е, Амазония не принадлежи само на тези, които живеят там. Това е белия дроб на целият е, свят. Но той се подиграва с нас е, и казва, че в крайна сметка търговията, в името на търговията може всичко. Ми, може да приключим, трябва да приключим тази точка в 11 часа, така че бъдете по-кратки, много ви моля. Много полезно и много полезни, и много интересни коментари, които ще бъдат разгледани от комисията и ще бъдат взети предвид. Но забравих да отговора на един въпрос от предишния кръг. Ставаше дума, дума за 1 милиард евро, обявени от комисар Хоган за подпомагане. Сега, за момента все още не мога да ви кажа какъв ще бъде използваният инструмент, но а, дори не очакваме да бъде необходимо използването на този инструмент, тъй като в самото споразумение са записани много смягчаващи мерки, които според мен ще са достатъчни. Това беше първо. И второ, през последните 5 или 6 години в отговор на руската забраната за, за руската забрана промените в климата, природните бедствия, проблемите в отрасъла на млекопроизводството. Доказахме, доказахме, че можем да подкрепиме нашите фермери. Има откъде да дойдат този, къде да се вземе този милиард, но при всички случаи струва ми се, че той просто няма да е необходим, поради причините, които току-що ви обясних. А сега по коментари и въпроси. Първо. Въпроса за а, за резистентността на медикаменти. Знаете, че Бразилия и Аржентина са членове на Г-20, т.е. те, са, те спазват правилата, които са наложени от Г20. И, както знаете, от до година нататъка ще има забрана за внос на продукти, които, в които има съдържание на антибиотици. А, така че на практика ще се, ще се а, прилагат нашите правила за забрама на а, антиби, антибиотиците. А, няколко души а, казаха, че биха искали да се организират в близките месеци по-задълбочени технически дискусии. Мисля, че А, умес, уместното време е когато можем да публикуваме а, е, графиците с а, е, квоти, тарифи и така нататък. Мисля, че тогава а, е, подобна дискусия би била уместна и полезна. А, също така някой а, спомена, че трябва да се премахнат известни препятствия за наши стоки а, за вноса в а, Меркосур, но ако разгледате а, добре какво, какво, е, какво е записано в договора, ще видите, че се предвижда премахването на бюрократично бреме на някои административни процедури от страна на Меркосур, намаляване на сроковете, предварителни изготвяне на списъци, т.е. много положителни ангажименти поети от Меркосур от, за нашите продукти. Сега, аз бих искал да привлеча вниманието ви, че млекопроизводството, винопроизводството, спиртните напитки, бисквитите и други, включително и графските указания, където резултатите са прекрасни, ще бъдат много добре защитени и ще имат достъп до много региони. По този начин ние ще изнесем не само наши продукти, но нашите правила и нашите норми. Имаше въпрос относно меда. Да, направихме от отстъпка за 45 милиона тона с, без, за безмитен внос. Това е много, малко, много малка отстъпка и е, в е, рамките на 6 години. Европейският пазар се разширява доста бързо, е, потреблението се увеличава, е, не можем да подсигуриме, да осигуриме собственото си потребление, така че е необходимо да внасяме мед. Затова просто направихме тази скромна отстъпка на страните от, е, от Меркосур. Техният мед е много по-качествен от, от, в сравнение с е, китайският. И се надяваме, че го, меда, който ще внесеме през следващите 5 или 10 години от Меркосур, ще замести китайския, който в момента а, има достъп до Европейският съюз. Сега, колкото до въпроса на полския колега за а, крушите, ябълките, свиското а, са а, продукти, в които Полша е много конкурентно способна и за нея ще има много почалби в тази област. Сега, дали ще можем да е, защитиме е, производителите на захар? Ако има някакво е, някакви последици за отвъдморските територии, то тогава е, ние ще вземеме мерки за спиране на този внос и на тази търговия. Още ние също така трябва да, да почертая, ние не, а, а, не сме увеличили квотата за захар, а просто а, намалихме а, митническите ставки или митата за а, износ на захар от Бразилия. Колкото до обезлесяването в Амазония, аз знаете, че а, споразумението ще влезе в сила след а, няколко години и междувременно мисля, че няма да има последици за обезлесяването в на континента. Но когато направиме оценката на въздействие и за устойчиво развитие, ще можем да излезем с по-конкретни резултати. И още няколко думи. Кога ще влезе в сила споразумението? Много добър въпрос. Аз а, се надявам, че то скоро, но то зависи повече от вас. Комисията си свърши работата. А сега ратифициращите ще трябва да се произнесат. Тоест, органите, които взимат решение, парламента, съвета, т.е. на практика нещата зависят повече от вас, по-скоро от вас. Ако сравниме цялостната търговска политика и какво стана с предишните а, споразумения, то Смятаме, че това споразумение е по, дори по-добро от а, други, които сте одобрявали, така че смятам, че е логично да получиме вашето одобрение. То наистина е балансирано. А, колкото до а, пожарите, горските пожари, е, дали те са последица от това споразумение? Не, не вярвам. Е, е, разтревожени ли сме? Да, разбира се, че сме, но какво да направиме? Да се оттеглим ли и да дадеме възможност да не се прави нищо? Или да увеличиме контактите, да разговаряме с бразилското общество. В крайна сметка това не е договор... споразумение, което сме договаряли с господин Болсонаро. Това е споразумение, с което, по което се водат преговори от години с Парагвай, Уругвай, Аржентина, Браз... Бразилия. А... А... Мисля, мисля, че напротив това споразумение ще ни даде възможност да имаме повече влияние и да упражним повече натиска. И включително да, да включиме гражданското общество в а, диалога, защото в крайна сметка той е на наша страна. Те ще споделят своите проблеми с нас и ще в рамките на споразуме, споразумението ще има заседания, в които ще участва и гражданското общество. И тогава ще можем и ние включително да разговаряме и с синдикатите, и с неправителствените организации. Принципа на предпазливост. Мисля, че това е много важен принцип и много важен пункт той ни дава възможност да предприемеме защитни мерки. Дори в случай, че няма е, убедителни научни доказателства. Споразумението е важно, защото това е второто споразумение, в което е, се е, описва изрично от този принцип, на който трябва да почива, почива законодателството. По този начин успяхме, успяхме да убедиме Меркосур да, да приеме и той, Меркосур ще трябва да основава своето законодателство на основата на този принцип. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че участвахте в дискусията. Благодаря на двамата представители на комисията. Оставам с впечатлението, че тази дискусия няма да е последната, свързана с Меркосур. Голям интерес беше проявен към темата. На 40 бяха колегите, които се изказаха. Някои въпроси бяха засегнати, други е, въпроси останаха отворени и благодаря ви още веднъж. Времето напредна. Преминаваме към пета точка от дневния ни ред. Ще проведем дискусия с двама представители на комисията. Ще, става, ще стане дума за правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, любилните, както и относно проследимостта на някои отглеждани сухоземни животни яйца за люпене. Имаме двама представители на комисията, които ще си поделят времето за изказване Франческо Реви Риго Гордео и госпожа Барбара Лога. Кажете вие кой пръв ще вземе думата. Good morning. Die Kommissionsvertreter bitte моля представителя на комисията да вземе думата. Да, ето. Благодаря ви. Добро утро. Извинявам се от а, директора Ван Гутен. беше свикано спешно заседание, свързано с Брекзит и затова не може да дойде той лично. Говорим за делегиран акт регламент, в който се предвиждат стандарти за някои животновъдни обекти. Колегата ми Барбара Ройл ще навлезе в по-големи подробности. За това ще ви информирам аз накратко за какво говорим. Говорим за основните принципи за хуманното отношение към животните. Става дума за регистрирането на животните. Ако не бъдат регистрирани самите животновъдни обекти, няма как да премахнем проблемите, свързани с хуманното отношение към животните. Имаме отлична система за проследимост в Европейския съюз. Тази система беше създадена след разрасналите се кризи. Едното е Um... from the bad experience we suffered at the beginning of the century. Е, двете кризи са свързани с болестите луда крава и син език. Е, всичко това е взето предвид в новото законодателство за хуманно отношение към животните. Делегираният акт е много обстоен и амбициозен. Има, имаше изразени безпокойство от страна на Европейския парламент. Има някои незначителни аспекти, които трябва да бъдат доуточнени в това амбициозно предложение. В презентацията ще ви обясним основните аспекти за свързани с регистрирането последователността на животновъдните обекти. Благодаря ви. Добро утро, уважаеми дами и господа. Както беше казано от моя колега, аз набързо ще мина с вас през презентацията, свързана с делегирания акт. Благодаря ви за възможността да ви разясна за какво става дума. Делегираният акт, за който говорим, обхваща някои аспекти от животновъдните обекти, тяхното регистриране и одобряване за регистриране на транспорт транспортните фирми и всичко е свързано с сухозем, някои видове сухоземни животни. Тук говорим за разпореди, които допълват основното законодателство, основния рекламент от 2016-429 за преносимите болести по животните. По-късно ще се спра а, на това законодателство, отнасящо се до хуманното отношение към животните. Делегирания акт трябва да се разглежда заедно с основния регламент. Има някои разпоредби, свързани с регистрирането на транспортните фирми, за одобрението на животновъдните обекти, за това, че трябва да се ам, води регистър на всички а, транспортни фирми, на всички оператори и така нататък. Трябва да има проследямост на някои а, сухоземни животни, които се отглеждат и, ам, и има някои а, преходни мерки с цел опазване на вече придобитите права, произичащи от европейско законодателство. Преминавам към същността на делегирания акт относно регистрирането на животновътните обекти и регистрирането на транспортните фирми. Трябва да имаме предвид следното. Законодателството за животните е залегнал в основния регламент и всички задължения са посочени там за регистрирането на обекти, в които се отглеждат сухоземни животни. И има и задължение за регистрирането на транспортните е, фирми. More than... които превозват копитни. Има и други транспортни фирми, а, които се разглеждат като рискови и а за това и има тази червена точка тук, която показва, че добавяме две а, нови категории, а, които трябва да бъдат задължително регистрирани при транспорта на птици, при транспорта на ам, кучета, котки. Basic administrative procedure is the operator informs the competent authority. Форума. Има определени дейности, които са специфични. Превоза на такива животни може да представлява риски, затова и тук се предвиждат задължения за регистрация. Има и други обекти, които представляват голям, висок риск предвид естеството на животните, които се отглеждат там. За тези обекти има изискване за одобряване съгласно законодателството за животните и има задължение за ам, одобряване за, птици, за птици и а, копитни животни. Има и задължение да се одобряват и люпилните. Има и задължение е, за обекти да бъдат одобрявани, когато се отглеждат птици и когато се преместват в други държави членки. Този делегиран акт обаче от една страна предвижда някои изключения. Ам Що се отнася до места за провеждане състезания или ам, за изложба на ам, копитни, на коне, това е предвиждащо изключение, въпреки че има задължения е, за регистрирането на обекти, отглеждащи копитни животни. Е, делегирания акт, както казах, са засегнати е, котките, кучетата и поровете. Много изразиха загриженост, че в миналото е имало проблеми с превоза на кучета и котки. Затова предвиждаме а, определени разпореди в тази област. Има обекти, които са по-изолирани, които също са взети предвид. Има обекти, които отглеждат някои, с които се отглеждат сухоземни животни, да бъдат изолирани, ако се налага карантина. Има много изисквания, свързани с самите обекти, с наблюдението, с биостандарти и така нататък. Всичко това трябва да се провери преди да се даде разрешение на един такъв животновъден обект. Преминаваме към друг набор от правила, които се отнасят до операторите. Основните изисквания също са засегнати в основното законодателство. Има различни елементи, които се отнасят до всеки един обект елементи, които са свързани или с проследимостта, или с оценка на благосъстоянието на животните. Регистрирането или регистрите трябва да се пазят от компетентните органи на държавите членки – Виждате, че има регистри, които трябва да бъдат пазени. Това са регистри, регистри за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, регистри на превозвачите, регистри на тези оператори, които извършват сборни операции, без да имат животновъден обект за отглеждането на птици и а, копитни. Това са така наречените посредници. На следващо място, втората част от този делегиран акт включва проследяемостта и идентифицирането и регистрирането на животни. Както знаете, има четири основни елементи, свързани с проследяемостта на животните – трябва да става дума за регистрирани обекти или холдинги. Това е терминологията, която използваме сега. Има а, средства за идентифициране. Имаме такъв документ под формата на паспорт или документа за преместване, когато говорим за свине овце и кози. Имаме и компютърна база данни. В делегирния акт има по-подробна информация. Имаме след това правила за отделните породи, за традиционните породи, за кучета, едър рогат добитък и други. Има и нови породи, които са добавени. A number of exemptions and also породи Камили и Елени. И така, за идентифицирането а, на ам, добитък, виждате, че а, се взимат тук предвид и различни мероприятия от културен, традиционен и друг а, спорта на характер – Имаме основно правило за преместването на животни по-млади от 12 месеца. И освен това, има а, правило и за откарването към кланицата, било то в една държава членка или между няколко държави членки. Имаме и правила за животни, които не се откарват. А, в кланица. Има различни обстоятелства и до сега, доколкото ние знаем, и въз основа на проблемите, които бяха повдигнати тук в Европейския парламент, тук става дума най-вече за последното изключение, което се отнася до животни, предназначени за клане, които са по-млади от 11 месеца. А, това е включено, разбира се, и в делегирания акт е, да има разрешение за електронна идентификация и да се разполага съответния а, код. Относно прасетата няма големи промени. Гъвкавост се предвижда за копитните. Принципът е един и същ за по-малко или повече. За ам, кучетата и котките има правила, които остават до датата на прилагането на или по-скоро датата на изтичането на а, регламента за домашните животни. Имаме и нови правила а, е, за птици в клетки, за а, люпилни и така нататък. Благодаря ви за вниманието. Искам да ви уведомя, че сме ем, подготвили и презадота информация по този делегиран акт и ако искате тази информация, можем да ви я изпратим при поискване. Благодаря на представителите на комисията. Някои колеги искат да зададат въпроси. Предложението ми е а, да сме по-експедитивни, защото в 11.30 трябва да се проведе заседанието на координаторите. Колегата Агилера. Да, ще бъда много кратка, господин председател. Искам само. Мисля, че наистина законодателството е много важно. Знаете, че регламента ще влезе в сила 2021 година и делегираният акт е от огромно значение. Така, мисля, че наистина сте постигнали напредък в областта на здравето на животните. Но има един аспект. И трябва да се поеме ангажимент за това. И ако не, няма да съм съгласна. Става дума за следното. А, член 45 и 46, свързан, свързано с козите и е, овцете. Става дума за преместване към е, обекти, където ще бъдат огоявани е, и и те, тези е, говеда трябва да бъдат маркирани с ушна маркировка. Мисля, че това абсолютно не е необходимо, тъй като има електронна идентификация. Мисля, че трябва да се запази системата за идентифициране, която съществува в момента за овцете и е, козите. Но искам да има поет ангажимент. Искам нещо писмено от е, страна на комисията да има такава промена защото в противен случай ще се противопоставяме на съдържанието на акта. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега преминавам към изказванията в продължение на една минута. Моля да кажете, кои искат да вземат думата. Следните. Буда и Кайне Да, записахме ви колегата Сойдо. И така приключваме с списъка колегата Десея. Merci, monsieur le président. Ce sera très court. Благодаря, господин председател. На съвсем накратко. Е, дебата, който е много кратък. Е, е, ние обсъдихме Меркосур, но просто искам да се върна към това. Мисля си, че сигурно бразилските фермери не прослеяват животните така, както нас. А колкото доказаното от госпожа Агилера, абсолютно права е. И, и какво искаме? Ще, ще, ще искаме от а, собственик, от а, животновъда, който отглежда овце и кози, да а, извършва идентификация, която е по-скъпа от самото животно сега. Ако мисля, че не трябва да налагаме допълнителна тежест на производителите и да има изключение или освобождение за тези два вида. Господин Амаро. Е Благодаря. Пак този въпрос за дерогацията на 45 член. Португалия също се е изказва в съвет, представи своите притеснения като други държави членки. Верно е, че имаме нужда от такъв ангажимент, защото това има отрицателно отражение за моята страна, но и други страни също. И считаме, че е, това е просто безмислено. Трябва да има повече проследимост, вярно, трябва да има механизми, които да гарантират транспорт и така нататък, но в една такава мярка ще има изключително отрицателно отражение. Така че ние искаме този ангажимент от една страна, но ако нямаме капацитета, политическия капацитет да наложим това, комисията трябва да прояви разбиране и да помогне да финансира тези земеделци в различните страни, иначе ще осъдим голяма част от производството в региони, които и без това вече са доста чувствителни. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Госпожа Нойхле, съвсем накратко споменахте, че а, трябва да се регистрират котките, кучетата и паровете, но зайчетата не споменахте. Как, как стои въпроса с тях? Благодаря, колегата Каваля. Благодаря, президент. Благодаря, господин председател. Аз исках е, да се спра на притесненията, които вече бяха подчертани във връзка с делегираните актове. Разбира се, има и положителни ефект, но и други, които могат да бъдат много отрицателни за козите, за овцете, както в Португалия. Член 45 е, изисква дребните е, древния добитък, който не се да бъдат идентифицирани повторно, освен това, което се предвижда вече. Тоест, дребния добитък, който се превества в грамграниците на страна, трябва да бъде идентифициран по този начин. Така че това задължение води допълнителни е, разходи, чувствителни за едно производство, което и без това има слаба економическа стойност. Така че става дума за економически последствия, които могат да бъдат е, ужасни за един сектор, който и без това е затруднен и който отговаря за е, всъщност има проблеми, особено в Португалия. Така че трябва да се помогне на този сектор козилце, които правилата просто поставят под, под въпрос съществуването на този сектор и как комисията смята да отговори на притесненията на производителите. Yes, thank you, chair. Благодаря, господин председател. Много кратък въпрос. Ще, ще подам и писмен въпрос, за да получи писмен отговор. В новия закон за здравето на животните се казва, че е, правилата ще бъдат прилагани и за животните, които се отглеждат с нетърговска цел. Аз се, се чуда дали това е наистина е, полезно и, и всичките ли птици, които се отглеждат в Европейския съюз, ще трябва да бъдат регистрирани. Благодаря, господин председател. Смятам, че на територията на нашия континент имаме вече е, постъпки които, за проследяване, които са доста добри. Трябва да ги сравним с това, което се практикува на територията на Меркосур. Невярно там да са толкова добри. И е, да подчертая още веднъж тази логика за идентификация и проследимост, това нещо ще затрудни някои економически сектори. Аз напълно подкрепям изявлението на госпожа Агилера, което беше много точна, но за да направя връзка с предишния дебат, къде, когато ни казаха, че Меркосур е по-конкурентоспособен от европейското земеделие, страхувам се, че тази логика за идентифициране, която е много добра в Европа, бъдат, това да се засили ще бъде допълнителна тежест за а, нашите производители в Европа. Благодаря. Eh, vielen Dank, Kollege Bidon. Колегата Бидо За преводачите беше трудно да ви превежат господин Пито. Имайте го предвид, ако може по-бавно да говорите, колегата Толери. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към това, което беше казано още повече, че заменянето на класическата идентификация с електронно начин за идентифициране не е оправдано, защото до сега не е имало никакъв проблем с проследимост по, по стария начин. Така че говори се за един текст на комисията, който ще направи още по-трудно труден живота на пазара, като се има предвид, че тези е, електронни е, устройства са доста по-големи. Не смятам, че е, тези апарати, които са много големи, ще бъдат добре. Е, а, а и са много по-скъпи. Така че аз е, питам Европейската комисия, да помоля комисията да представи всъщност е, искане да се променят членове 45 и 46, да може ние в Европейския парламент да се произнесем. Merci, monsieur le président. Moi, je... Благодаря, господин председател. Аз съм много доволен от този дебат, защото е, съм, това лято се видях с професионалисти и се обърнах към комисията. Аз се присъединявам към това, което колегите казаха. В известен брой страни, по-специално Южна Европа, управлението на козиловци се, се извършва на пакети, на, което позволява да се проследимостта и електронната идентификация за мен също ми изглежда непропорционална, несъразмерна и ще затрудни още повече цялото производство. Така че аз, съм, и аз искам да се обърна към комисията, да попитам дали е готова, както вече вече съм юзирал през септември, миналия септември да приеме един делегиран акт, който да променя този, по този конкретен аспект. Не, не става дума да се върнем пак върху въпросите за проследимостта, но този въпрос не е, нещо, не е една дребна подробност, е важен. Госпожа Пирик, е, първият въпрос е свързан с отглеждането на животни като хоби. Трябва да имате предвид, че темата привлича внимание в е, холандската преса. Трябва да се осветли този въпрос говорим тук за Европа. Преди малко говорихме за Меркосур, но в Европа имаме единен пазар с едни и същи права и задължения. Когато говорим за някои сухоземни животни, трябва да има проследяемост на болестите също така. Нека да каже комисията в кои страни е имало проблеми. Не може да се прави така, че в едни страни нещата вървят добре, а в други не. Трябва наистина да се проследява развитието. Колегата Буда. Благодаря, господин председател. Наистина наистина трябва да подсигуриме а, а, проследимост, но в никакъв случай не трябва да увеличаваме административното време. А, козете и овцете са, са, са трудни понякога за, за пренос. И представете си, че понякога те, до, те, те до, дори е, могат да загубят е, своите е, ушни марки и маркировки идентификационни. Така че, може би, не е, не е лошо да, бъде, да има а, и електронно идентифициране. Но а, а, то обаче тук се дават много много съвети и така нататък. Но тези, които ги дават обикновено, никога не са били на място и не знаят как става. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към въпроса за ам, отглеждането на животни като хоби. Трябва нещата в този сектор да са много добре регламентирани. Земеделските стопани, които отглеждат животни ам, като хоби също трябва да бъдат обхванати. Колегата Псойдо. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за свършената работа по проследяемостта. Но, много важно е за испанските животновиди е за задължителността да се положат електронни идентификационни мерки. Нека не забравяме, че през последните години животновътството а, и селските стопани са били тези, които са изнесли до голяма степен европейската економика, като същевременно са успяли да приложат нормите в областта на екологията и така. Така че, нека не забравяме, че след всичките болести, след всичко, което те а, а, и преживяха, те, смят, те ги, в един момент ги смятаха за престъпници. Те много неща понесаха. Нека да не увеличаваме административната бреме върху тях, за да може сектора наистина да се развива. Благодаря, колеги. Благодаря ви за дискусията. Комисията ще ви отговори писменно, ако има съгласие за това. И така, сега закривам заседанието за днес преди обяд. Следва заседанието на координаторите, което е при затворени врата. В 2.30 ще се срещнем отново и ще започнем с дискусията за пазара в областта на захарта. Един въпрос, госпожо председател. Е, но да имаме писмен отговор. Но веднага. Защото от, това, от този отговор зависи нашето отношение и нашето одобрение. Затова много ви моля подговор да бъде изпратен веднага за да можем да решиме дали да приемеме или отхвърлим делегираният акт. Съвсем накратко думата получава комисията наистина накратко. Yes, thank you for the opportunity. Oh, eh, Благодаря за въз... възможността. Да, разбираме вашата загриженост. Готови сме да разгледаме всички опции. Готови сме да внесеме промени в текста, стига да не се отклониме от целта, която е пред проследяемост. Готови сме да извършим своята домашна работа, да си напишем домашното. А, так и ще получите писмен отговор. Имайте предвид. Но, но сегура, ламенто lamento decir... Съжалявам обаче, това не ме успокоява. Продължавам да бъда загрижена. Така че казахте, че ще направите промяна. Добре, обаче искаме в писмен вид да ни кажете какви ще бъдат тези промени. Ако не, ще възразим. Благодаря ви. Разбира се, комисията е наясно, че трябва да отговори бързо, така както се разбрахме преди това. Преминавам към заседанието, заседанието на координаторите и за това ви моля да напуснете залата, тези, които нямат право да останат.